протокола от заседанието. От днес е три месечния срок за коментари по това становище от страна на членовете на парламента започва утре. Групата НП предлага господин Камчан за член на делегацията за връзки с Арабския полуостров, за да замести господин Алфредо Антониоци, а господин Антониалци се предлага за член на делегацията за Междупарламентарната асамблея с Харватска. Групата на социалистите и демократите иска господин Косолини да стане член на комисията по бюджета. Имате ли възражение, господин Кели? Не. Възражение няма. В такъв случай тези предложения се приемат.